едно съобщение, съгласувано с политическите групи, предлагам за утре четвъртък една промяна в дневния ред. Е, извънреден дебат е, за смъртното наказание в Индонезия без резолюция, е, като първа точка за следобедната сесия. След като бъде направено изявлението до комисаря, ще има изказващи се от координаторите. Има ли възражение? Не, няма.